Be... Председателката, уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Съжалявам за забавянето, но в Брюксел тези дни има големи задръствания. Затова и трябваше да поизчакаме колегите, докато се присъединят към нас в залата. Искам да започна с съвсем кратки бележки. Решенията от заседанието на координаторите, състояло се вчера вечерта, са изпратени на всички ви. Одобрявате ли ги? Yes, thank you. Да, добре, благодаря ви. Няма възражения срещу решенията на координаторите, с което те се считат за приети. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Доклад по собствена инициатива Политиката на сближаване в планинските райони на Европейския съюз. Наш докладчик по тази тема е госпожа Йотова. Тя вече е тук. Днес предстои първа размяна на мнения по този доклад. Разполагаме с около час до 10 часа. Това е достатъчно според мен за представенето на докладчика и за последващите разисквания. Тук са и немалко докладчици в сянка по този текст. Ще им дам думата по-нататък. Сред нас е и представител на Европейската комисия, т.е. двама представители от Генерална дирекция регионално развитие и Генерална дирекция селско стопанство. Добре дошли. На планинските региони се падат около 30% от територията на Европейския съюз. Нерядко економиката на тези региони силно зависи от няколко отрасла, най-вече селското стопанство и туризма. В тези отрасли има общи проблеми, като недостатъчна заетост, спад в броя на населението и затруднен достъп до обществени услуги. Преди време комисията ни реши да изготви доклад по собствена инициатива за планинските райони на Европейския съюз. В текста ще разгледаме възможностите за инструментите по кохезионната политика да облегчат проблемите в тези региони и да им помогнат максимално да се възползват от потенциала си за растеж и заетост. Няма да се впускам в подробности, защото очаквам госпожа Йотова да изложи своите идеи. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Член 174 на договора за функционирането на Европейския съюз, с който всички ние добре познаваме, гласи, ще си позволя само едно изречение, цитат. За да насърчи цялостното си хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото економическо, социално и териториално сближаване. В същия член се казва, че това по-специално означава намаляване на разликата между нивата на развитие на различните региони. Но специално внимание трябва да се обърне на определени региони, сред които тези, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Споменават се специално планинските региони. За сметка на това Европейския съюз сякаш все още не обръща особено внимание към те, на тези региони. По-скоро това е оставено на отговорността на държавите членки, които трябва косвено да изпълняват тези политики. Какво искам да направя с моя доклад? По-скоро всички заедно да направим една стъпка по-напред за по-силно застъпване на тези региони в политиката на сближаване защото те не само имат нужда от това. Планинските региони изпитват трудности, както вие сама казахте, но едновременно с това предлагат и редица възможности. Богатите природни ресурси представляват прекрасна възможност за устойчиво развитие, културни богатства, културните богатства са част от идентичността на Съюза, а особеностите на планинските региони представляват добра възможност за достигане на целите на Европейския съюз. Едновременно с това, с ясното съзнание, че първостепенната ни задача е преди всичко запазването на тяхното зелено богатство и богатството на околната среда. Разнообразието на видовете възобновяема енергия позволява сериозен напредък в целите на Европейския съюз за опазване на околната среда. Различните възможности за развитие на економиката могат да помогнат да се постигнат нашите цели за заетост – а цялостният економически потенциал да допринесе за развитието на Европейския съюз и най-вече за нашата крайна цел – сближаването. С моя доклад аз целя да дам тласък на дебата за териториалното сближаване и да се очертая идеята за бъдеща стратегия на Европейския съюз за планинските региони можем да говорим на този етап, ако не толкова за стратегия, поне за бъдещата адженда за планинските региони, така както вече имаме аджендата за градските региони. В момента <clears throat> сме далеч от възможността за подобна адженда и стратегия, но трябва да бъде направена първата крачка. Скоро ще трябва да се преразгледат и целите на Европа 2020, а след няколко години да преговаряме и за новата финансова рамка и новата политика на сближаване. На този етап всички ние добре си даваме сметка, че Европа изостава от целите на 2020 и се налага следващата политика да бъде по-гъвкава, за което може да играе роля стратегическата териториална насоченост. Европейския съюз има редица програми, стратегии, политики, които имат косвено значение за планините. Няма да изреждам всички тях, но примерно ще дам а, но ще дам пример, например, с програмата LIFE или Натура 2000, а също така и с Хоризонт 2020, тъй като парите, отделени за иновации във възобновяемата енергия, са от особено значение за планинските региони. Същото въжи и за политиката за сближаване. Сега ми позволете <clears throat> да дам и няколко а, разяснения, как виждам развитието на своя доклад. Съвсем скоро ние ще имаме а, и среща с а, докладчиците в Сянка, с моите колеги. В подготовката на тази размяна на мнения имах възможността да се срещна с представители на много асоциации, на Комитета на регионите, на хора, които работят в неправителствения сектор по отношение на развитието на планинските региони. Тези срещи предопределиха моята първоначална цел – доклада да започне с, една голям, с една голяма, едно голямо въведение, което ще бъде посветено на това с какви инструменти на този етап разполагаме. Ще бъде не само преглед и анализ на тези инструменти, с тези регламенти, директиви и програми, които могат да бъдат използвани за развитието на планинските региони. И след това ще има една втора част, която ще се опитаме да надграждаме идеята ни за развитието на тези региони в няколко посоки, свързани, разбира се, с околна среда, без да иземваме функциите на Комисията по околна среда, с развитието на зелената енергия, с развитието, с възможностите за заетостта и за ограничаване в крайна сметка на демографския срив в тези региони. С този доклад рамка, всъщност ние, аз не искам да иземвам а, територията на онези доклади, които са посветени на развитието на макрорегионите. Напротив, смятам, че, например, с доклада, който в момента се готви за развитието на Алпийския регион, мог, двата документа могат чудесно да се хармонизират и да се допълват, а просто искаме да направим онази рамка и да подпомогнем развитието на онези региони и при подготовка на планинските региони и при подготовката на оперативните програми, тогава, когато става дума за това да имаме най-добрите решения именно за тези региони, които имат своите сериозни специфики. Това ще бъде една рамка, която тук нататък наистина се надявам да прерасне в нещо като адженда, а защо не в бъдеще и на една сериозна европейска стратегия за развитието на тези региони. Знаете само една скоба, отварям и с това приключвам, че една част от тези региони не могат да бъдат така, вкарани в рамката на трансграничните региони, защото те става дума за планински региони в самите държави членки. Нека да се опитаме да направим нещо за тяхното развитие. Мисля, че имаме много сериозно и широко поле за дейност. Благодаря. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, colleagues, uh, now... Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля да се ограничавате в рамките по на 3-4 минути, не повече. Господин Богович, благодаря, госпожо председател. Добро утро. Докладът наистина е много важен. Става дума за планински региони, където условията за живот и стопанска дейност – са свързани с особени предизвикателства. Много се радвам, че от името на моята политическа група ще работя като докладчик в сянка по този доклад. Планинските региони са по-необлагодетелствани. Условията за живот и за стопанска дейност в отрасли като Селското стопанство и други ни изправят пред особени предизвикателства. В рамките на политиката за сближаване вече имаме много възможности за насърчаването на развитието на тези региони. Нивото на развитие на планинските региони е различно в отделните държави членки. Затова и не можем да приложим еднозначни решения. В немалко планински региони, ще трябва първо да се изгради основна инфраструктура, като телекомуникационна, екологична и друга такава. Едновременно с това, както вече бе опоменато, в тези региони възникват нови възможности в областта, например, на възобновяемите енергийни източници, като например биомасата и други альтернативни източници на енергия. В тази сфера има огромен потенциал за разкриването на нови работни места в планинските региони. Производството на енергия може да се използва и в полза на градските региони. Цифровизацията според нас също предлага нови възможности, например за работа от разстояние. Има много други такива въпроси, които трябва да бъдат обсъдени можем да вземем предвид и бялата книга. Ораторът се извинява за това, че постоянно кашля в микрофона. Трябва да обсъдим и макроекономическите региони и алпийските региони. Благодаря ви още веднъж. Се извинявам на слушателите си. Благодаря, господин Яковчич. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми и аз да кажа няколко думи и да изявя интереса си към участие в работата по този проекто доклад. Обеден съм, че трябва да проявим ангажираност по отношение на бъдещето, както и по отношение на Алпийската стратегия, която разработва заедно с нас госпожа Бресо ще трябва да проявим ангажираност и по отношение на други въпроси, свързани с планинските райони. Те заслужават нашето внимание, не защото там, само защото там живеят не малко хора, но и защото в тези райони по специфичен начин се обединяват различни части от Европа. Същото въжи и за крайбрежните райони. Планинските райони могат както да разделят отделни общности, така и да ги обединяват. Затова е много важно да приложим цялостен подход. Ако не приложим цялостен подход, ще се провалим. Нека бъда съвсем ясен. В продължение на 12 години бях областен управител на Истрия в Харватия. Постигнахме немалко за развитието на селските райони, както и на планинските райони в този регион. Възползвахме се от потенциала на селското стопанство, както и от биологичното разнообразие. Същевременно трябваше да инвестираме и в инфраструктура. Иначе нямаше да можем да се справим. Успяхме да превърнем обезлюдените селски райони в региона в най-привлекателния район в страната на времето. В този район се установяваха хора от други части на Европа. Ако приложим една систематична, интелигентна политика, можем да се справим с проблемите на обезлюдени умиращи райони. Ние приложихме този подход в Харватия и превърнахме един обезлюден, умиращ район в изключително привлекателно място за живеене. Убеден съм, че има добри, интелигентни решения, че има добри практики в различните планински райони на Съюза. Вече има установени такива практики, така че няма да ни се наложи да откриваме топлата вода. Убеден съм също така, че вашият доклад ще се увенчае с успех. Благодаря. Не виждам господин Поремба от ЕКАРЕ. Госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, благодаря ви за изложението. И аз смятам, че докладът за планинските райони е изключително важен, тъй като в тази област има още какво да се направи. Както и вие самата казахте, вече има някои добри проекти, например по програмата Интерек. Но ЕСПОН, мрежата за научно-изследователска дейност и устройство на територията. Работи много активно в областта на градските райони, но не прави почти нищо за планинските райони, което според мен е жалко и трябва да се поправи. Радвам се, че говорихте както за кохезионната политика, така и за опазването на околната среда. Радвам се, че и тя ще е един от акцентите в доклада ви. Точно сега в навечерието на климатичната конференция в Париж е важно да се занимаем с с този въпрос, тъй като планинските райони са особено засегнати от климатичните промени. Особено са засегнати от стопяването на вечните ледове и от повишаването на средните температури планинските райони са от голямо значение и за водните ресурси на съседните им райони, поради което не можем да ги разглеждаме отделно от тях. Както казаха изказалите се преди мен, планинските райони дават поминък на много хора в сферата на туризма и селското стопанство. Затова и трябва да приложим цялостен подход. Планините и Реките в историята винаги са използвани за разделение, за очертаване на демаркационни линии, но сега искаме да ги използваме точно за обратното, за сближаване. Трябва да намерим един обединяващ подход групата на зелените ще постави ударението върху няколко конкретни области. Една от тях е устойчивата заетост гарантирането на поминъка на хората, ще поставим ударението и върху демографските промени, устойчивостта на транспорта и туризма, достъпа до услуги и въпроси свързани с устройството на територията. Ще внесем изменения по всички тези въпроси. Има нещо, което е особено важно за нас, за което говорихте и вие, госпожо докладчик. Благодаря ви. Става дума за участието на НПО и експерти в работата в тази област. Имам предвид Международната комисия за опазване на Алпите и други подобни организации. Още веднъж ви благодаря за изложението. С удоволствие ще си сътрудничим с вас. Благодаря ви. Госпожа Адинолфи. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка, тъй като Напълно споделям онова, което казаха докладчицата и изказалите се след нея колеги. Не искам да повтарям вече казаното от тях. Всички знаем колко важни са всички въпроси, свързани с планинските райони. В моя избирателен район проблемите в тези райони са повече от явни. Намалява броят на населението там, например. Тези планински райони са изключително уязвими и от чисто физическа, географска гледна точка. Нещо, което често се забравя особено когато говорим за техническите елементи, които трябва да привнесем в работата си през 2016 година. Какво имам предвид? Планинските райони са засегнати от геологически явления, например. Нерядко те са и много изолирани, затова и трябва да им обърнем повече внимание. Най-вече когато говорим за природните бедствия. Моята група ще обърне специално внимание на този въпрос. Благодаря. С това приключихме кръга от изказвания на докладчиците в сянка. Някои от тях днес не бяха и тук. Думата има госпожа Бресо. Грация, президенте. Е, анкио волю ринграция. Благодаря ви, е, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика защото тя наистина ни даде един добър първоначален и изчерпателен преглед на а, доклада си. Според мен а, докладчика е отчел а, по-голямата част от ключово важните въпроси, свързани с планинските райони. Бих искала обаче и аз да споделя а, моето мнение с вас. Повечето от планинските райони в Европа са в южната и част. Парадоксално се оказва, че имаме зони, в които различните климатични пояси се срещат и това се случва в южната част на Европа. Много е, често в Алпите, които са в южната част на Европа, може да е много по-студено, отколкото в северната част на Европа. Много често планинските райони са забравени в европейските политики. Да живееш в планински район означава да понесеш повече структурни разходи това е нещо свързано и с географските характеристики на съответните райони. Необходимо е човек да се бори, за да може е, да се признаят тези трудни, специфични характеристики на планинските райони. Нека да погледнем и как точно работят структурните фондове. Това е просто един пример – не се предвиждат никакви специфични политики за планинските райони. Докладчика спомена приспособяването с климатичните изменения и в контекста на планинските райони трябва да поемем много по-голям ангажимент, защото тези райони са много по-важни от които и да е други. Много от районите, които разчитат на туризма, защото в тези райони има сняг, истина са обезпокоени от много от бъдещите фактори за развитие. Смятам, че настоящия доклад е изключително важен защото в него няма да се говори просто за обща политика за планинските райони. Напротив, тук ще бъдат взети предвид спецификите на планинските райони. Ще поискаме от европейските държави да направят съответните жертви, но а, нека тези държави и членки да не забравят, че цените на услугите в тези райони по структурни причини са много по-високи. Нещо, което не трябва да се забравя. И всичко това, разбира се, трябва да бъде разглеждано в контекста на бюджетни съкръщения. Аз лично работя по стратегията за Алпийския район. И с удоволствие ще работя заедно с докладчика, за да има последователност в нашите доклади. Това е изключително важно имайки предвид спецификата на стратегията за планинските региони. Благодаря ви. Вие сте докладчик също по стратегията за Алпите. Искате ли да вземете думата? Да. Благодаря ви. Извинявам се, че закъснях и дойдох, когато дискусията вече бе започнала. Трудно ми е да се включа в дискусията, имайки предвид, че съм изпуснал началото, но Бих искала да поздравя докладчика за отличната работа и да ви уверя, че в този момент, в който разглеждаме градската адженда, е изключително важно също така да не забравяме и периферните райони. Да не забравяме селските райони, както и тези в планините. Всички Знаем от кризата от 2008 година, че планинските райони понесаха най-големия удар от кризата. Тези райони не бива да бъдат забравяни и трябва да бъдат включени в разработваната от нас стратегия. Всички привлекателни центрове с оглед на конкурентоспособността и заетостта са именно а, градските, големите градски райони, а планинските райони се обезлюдяват. Планинските райони също са изправени пред различни предизвикателства в контекста на сближаването. Какво имам предвид? Имам предвид климатичните изменения – планинските райони са широко засегнати от климатичните изменения. И това е видно в региона на Алпите. Там е очевидно колко тежки ще бъдат последствията от климатичните изменения. Последствия върху водните ресурси и върху количеството сняг. Всичко това, разбира се, ще се отрази и на туризма. Така че да, изключително важно е да отделим необходимото внимание не само на островите, не само на периферните райони, да отделим и съответното внимание на планинските райони в контекста на градската адженда. Важно е да не забравяме планинските райони, защото те имат нужда от нашето внимание. Благодаря. Председателката, благодаря ви. сега да чуем представителите на Европейската комисия къде е списък Имаме четирима представители от Генерална дирекция Регио и Генерална дирекция Агри. В какъв ред ще ви чуем? Може би Генерална дирекция Регионално развитие най-напред. Благодаря ви, госпожо председател. От името на отдела по градска политика бих искала да благодаря на докладчика за настоящия доклад. Сигурна съм, че в допълнение към политиката на сближаване, вие ще дадете своя принос с вашия доклад. Политиката на сближаване в настоящия програмен период дава няколко различни възможности, от които бихме могли да се възползваме и задава специфични цели за планинските райони, например. И държавите членки могат да се възползват от тези възможности. Разбирам, че е, във вашия доклад е, вие проявявате интерес отвъд тази вече зададена политика, така че наистина с нетърпение очакваме вашия доклад и ще работим заедно с удоволствие. Генерално, представители на Генерална дирекция селско стопанство. Да, и аз бих искал да добавя нещо. Сега разглеждаме макрорегионалните стратегии в Европейската комисия, стратегията за Опийския регион, за региона на река Дунав и включваме и планинското измерение в стратегията, така че проявяваме жив интерес към този доклад. Миналата седмица се срещнахме с специалисти от всички държави членки, от различни генерални дирекции, така че наистина благодарим за вашето сътрудничество. С нетърпение ще обсъдим допълнително темата. Благодаря господин Онида и госпожа Хакан за изказването ви от името на Генерална дирекция регионално развитие. Сега да чуем представители на Генерална дирекция селско стопанство. Благодаря ви. Аз съм от Генерална дирекция селско стопанство и отговарям за последователността в отделните европейски програми. Няколко коментара бих искал да направя. Разбира се, ние ще следим отблизо как напредва доклада и приветстваме инициативата за него – Бих искала просто да ви обърна внимание на няколко вече налични възможности, които се финансират от фондовете за земеделие и развитие на селските региони. В рамките на сегашния програмен период ние отчитаме спецификите на планинските райони, както и предизвикателствата и а, възможностите, които упомена а, докладчика всъщност са предизвикателства, които са свързани с естествените ресурси, с економическия потенциал на тези зони. Така че ще се опитаме да намерим някакво решение, но това ще бъде част от стратегията за развитие на селските региони в държавите членки в отделните райони. Има наличен инструментариум, който ни позволява да отговорим на нуждите на планинските райони. Фонда за земеделие и за развитие на селските райони също отчита спецификата на отделните райони. Разбира се, това са зони, които имат известни ограничения, но тези ограничения, загубата на доход, допълнителните разходи за фермерите в тези райони могат да бъдат компенсирани. Ако имаме устойчиво управление на земята и разбира се, се преборим с обезлюдяването. Има и мерки в областта на околната среда, които трябва да бъдат взети предвид при програмирането от съответните държави членки. Има и е, редица мерки, които държавите членки могат да предприемат в областта на лесовътството. Това също може да се отрази благоприятно. Инвестиционни мерки, например, също са приложими. Например, повече инвестиции в планинските райони, които имат някои е, природни ограничения. Разбира се, държавите членки могат да въведат и тематични подпрограми, които да бъдат свързани с развитието на планинския район. Някои опасения бяха изразени и във връзка с а, а, сектора за широколентовия интернет. По този начин ще се даде възможност за работа от разстояние. Всичко това а, зависи от инвестициите в инфраструктурата. Разбира се, има възможност за подобряването и на базовите услуги в планинските райони и за подпомагане на младите фермери. Просто исках да ви обърна внимание на това, че дори в настоящата политика за развитие на селските райони се дават известни възможности, които могат да бъдат използвани за благото на планинските райони. Благодаря. Председателката, благодаря ви сега госпожа Йотова. Желаете ли да вземете отново думата? Не. Добре. В такъв случай благодаря на всички, които се включиха в дискусията. С жив интерес очакваме доклада, както и бъдещите дискусии по него в Комисията по регионално развитие. А сега ще направим кратка почивка, защото очакваме комисаря Крецо в 10 часа за обмен на мнения, така че имаме 14 минути почивка. Благодаря ви.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

Дами и господа, можем да продължим с програмата ни за деня. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошла госпожа Корина Крецо, член на комисията, отговарящ за регионалната политика. Тя беше тук при нас два пъти през септември, ако се спомняте. И днес е, е отново наш гост. Сега тя ще направи преглед на постигнатото от генералните дирекции, за които а, отговаря една година след като поет своя пост. 2015 година беше много наситена година, що се отнася до регионалната политика. Окончателните оперативни а, програми бяха приключени през, месец, през пролетта. Ние също отбелязахме 25-та годишнина на програмата Интерека. Ние трябваше да работим и с спешни законодателни предложения, свързани с Гърция през лятото. Очакваме бъдещи стъпки за упростяване на политиката, за евентуално преразглеждане на многогодишната финансова рамка, както и подготовка за кохезионната политика след 2020. Тоест имаме много неща, за които да говорим с комисаря. Както обикновено обаче, тя има много наситена програма и за това разполагаме с време до 11 часа. За това ще й дам думата веднага, но преди това от името на всички членове на Комисията по регионално развитие да ви поздравя по повод на националния празник на Румъния. Поздравления! Сега давам думата на комисаря за нейното изложение. Благодаря, благодаря много, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми колеги. Винаги е удоволствие за мен да бъда тук в Комисията по регионално развитие. Благодаря ви за поканата да участвам в това заседание. Ние сме имали възможност да разговаряме тази година в различни формати. Миналата седмица бяхме заедно с представители на Европейския парламент в Люксембург, както и с представители на съвета. Много важно за мен е да направя равносметка за това, какво е постигнато през първата година на моя мандат. Освен това, очаквам с нетърпение да обсъдя с вас някои от приоритетите за предстоящите години. Както знаете, регионалната политика е най-голямата инвестиционна политика на Европейския съюз. И вече забелязваме, че за този мандат нещата не вървят както обикновенно за никоя от страните, тъй като ние искаме да се реализират реформи на място, да се създадат работни места заедно с държавите членки. Ние работим за тези цели. Подходът отдолу нагоре в сферата на политиката трябва да се допълни и от стимули отгоре надолу с визия и решителност. Силно се надявам, че сега повече от всякога не трябва да мислим за нетни плаци или нетни бенефициенти, а по какъв начин тази политика може да бъде от полза за всички, за целия Европейски съюз. Политическата ми визия за политиката се базира от самото начало на три основни цели. Първо, да се гарантира, че реформата на кохезионната политика ще допринесе активно за постигане на приоритетите на комисията Юнкер чрез подкрепа на а, ефективността на инвестициите, създаването на работни места и устойчив растеж. На второ място да работим в тясно сътрудничество с държавите членки, за да може кохезионната политика да постигне най-добрите резултати в полза на всички европейски граждани. Следно място, но не е по значение, да се гарантират редовен, прозрачен диалог с членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент и с целия парламент. Сътрудничеството с вас е от особена важност за мен и аз се надявам, че и през е, следващата година ще провеждаме редовни заседания. Този е, месец е, искам да обявя, че всички програми, свързани с инвестиции за растеж и работни места, за които отговаряме, както и всички програми за териториално развитие, са прияти и са готови да допринесат за енергийния съюз и за цифровия единен пазар. Освен това, знаете, че трябваше да се справим с две основни кризи. Първо, кризата с ликвидността в Гърция и кризата с беженците. Това изискваше действие на ниво Европейски съюз. Нашата политика, разбира се, е част от едно по-широко решение по тези въпроси. Ще се спра малко по-подробно по тях по време на дискусията ни. Искам да благодаря на всички ви за оказаната ми подкрепа за приемането на измененията, свързани с кризата в Гърция. Благодарение на вас можахме да изменим CPR в подкрепа на Гърция. И сега се гарантира а, разумното използване на структурните и кохезионни фондове. Необходимо е сега да се даде възможност на държавите и на регионите да се справят чрез използване на програмите с тази неочаквана ситуация ние приканваме представянето на предложения от държавите членки. Пет държави вече се отзоваха, някои обмислят включване също. Както казах, готова съм да дам и повече разяснения по тези въпроси. Както и ви е известно, тези политики са политики на споделено управление – и в голяма степен зависят от способността ни да работим в тясно сътрудничество с държавите членки. И това е особено видно в работата на работната група по по-доброто прилагане и усилията ни по упростяването и подобряване на административния капацитет. Създаването на специалната група за по-добро прилагане е една от първите инициативи, която предприех като комисар. Миналия месец лично посетих всички държави, и Генерална дирекция Реджио помогна чрез технически средства да се направи оценка и да се изготвят целеви програми по държави членки. И работата на тази специална група е много насърчителна. Аз мога да представя всички данни на пресконференцията в Европейската комисия по обяд. Доста неща бяха направени в рамките на реформата, която се осъществи наскоро, но нашата политика може да бъде упростена, по-гъвкава, да се насочи повече към резултати. Затова имаме високо, група на високо равнище за опростяване, която ще проведе днес второто се заседание в Европейската комисия. Отличното сътрудничество, уважаеми колеги, което, което имахме с вас, беше решаваща не само за реализиране на политиката, но и за справяне с неочаквани кризи в Европейския съюз. Искам да ви благодаря за всичко това. За следващата година искам да продължим нашето сътрудничество, да имаме редовен, прозрачен диалог с Комисията по регионално развитие с кабинета на председателя сме се договорили да изготвим съвместно дневния ни ред и да провеждаме такива редовни заседания следващата седмица. Искам да кажа какви са приоритетите ми за следващата година. Ще акцентирам върху две основни предизвикателства. Първо, ефективното прилагане на новите програми, това, което е договорено миналата година, да се осъществи на място внимателно ще се следи, следят резултатите. Искам да информирам комисията Реджи чрез доклад за напредък по изпълнението. На следващо място кохезионна политика след 2020 и средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. Ние ще фокусираме вниманието си върху упростяването на политиката, на през последния месец ние водихме интензивен диалог как да се опрости политиката и искаме да направим оценка какви са ползите от реформираната политика, като се базираме на стабилни доказателства. И така следващата година очакваме, че ще излезем с конкретни предложения за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Държавите членки осъществяват мониторинг. Ние също следим за най-добрите практики. Ще бъдат направени препоръки за 2016 година на тази основа. Освен упростяването, следва да мислим и за гъвкавостта на политиката ни, за да можем да отговорим на бъдещите предизвикателства, като миграцията, както вече споменах по-рано. Засилването на политиката, третия стълб от инвестиционния план, економическото управление в Европейския съюз, за да се постигнат резултати. Резултатността е също наш приоритет. Седмият доклад за кохезионната политика ще излезе през 2017 година. Преди това той ще, ще бъдат проведени широки публични консултации. Искам да ви благодаря за подкрепата за тази година, изпълнена с предизвикателства. Високо ценя вашият опит, експертни познания, както и ангажираността ви тази политика да се развива в полза на гражданите ни. Благодаря ви отново и очаквам нашата дискусия. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на представителите на Комитета по регионално развитие. Ще започна с координаторите. Първо господин Ван Нистелрой. Благодаря ви, че сте отново сред нас и че ни давате възможност да обърнем поглед както назад, както и напред към следващата година. Това е много подходящо на последното ни заседание за тази година. Най-напред ние споделяме сирната, силната ви ангажираност новият период да бъде резултатен, да бъдат реализирани множество идеи, свързани и с опростяването. Спомням се, че в нашата комисия ние, ние поставихме устен въпрос, именно по въпросите на опростяването. Следващата година ние ще работим допълнително по въпроси, по наша инициатива, които да бъдат обсъдени в пленарна зала. Ще има повече доклади, свързани с изпълнението, защото е необходимо действително да знаем какво се случва. Имаме законодателна дейност 5-7 години и трябва да видим какво да правим междувременно. Докладът ви по член 16 дава информация за докладите за партньорство, както и за стартирането на новите оперативни програми за следващата година. Това е много важно, за да се постигнат реални резултати. Вие говорихте за средносрочния преглед, говорихте за бъдещето. Нека да ви кажа какво е моето усещане ние излязохме полки от периода 2007-2013, както и настоящия 2014-2020, че ако не извършим промени, ще се натъкнем на сериозни проблеми. Кохезионната политика през 2014-2015 не изразходва средствата, които бяха заделени, защото трябваше да се подготвим, защото имахме сложна система по най-разнообразни причини – и ако не се променим, ако не се промени системата ни, ако не използваме Кохезионния доклад за 2017 година за новите регламенти, ще се натъкнем на същите проблеми и през 2020, 2021 и да бъде изключително жалко. Затова бихте ли внесли малко по-голяма структура в подготовката за новия период? Това може да бъде вашия основен принос в дебата за многогодишната финансова рамка. Те могат да кажат, изчакайте, кохезионната политика ще се разгледа на по-късен етап. При разглеждане на бъдещото ни планиране за следващия период е нещо наложително. Това е основното ми послание тази сутрин. Бихте ли се заели с това ново планиране, защото виждаме, че света се променя толкова бързо. Когато представители на службите, за които отговаряте, идват на заседание на работната група по изпълнението, те имат един и същ отговор. Ние не сме готови, не сме готови. Така че аз съм малко задъчен и може би проявява малко нетърпение. Госпожа Крел има думата. Е. Благодаря, госпожо председател. Корина, благодаря ти, че отново се отзова на поканата ни. Вече от една година си комисар. Това е както дълъг, така и кратък период. Имам няколко въпроса по това, което се е случило в рамките на тази една година след встъпването ти в длъжност. В рамките на тази една година дадена ли е вече зелена светлина за всички оперативни програми или все още има затруднения по някои от тях? Вторият ми въпрос. Ти самата го упоменава в изказването си, говори за това, че изменихме регламента с общо приложимите разпоредби в полза на Гърция. Приключила ли е работата по периода 2007-2013 година? Дадено ли е вече окончателно разрешение за предоставянето на Гърция на допълнителни 2 милиарда за този период? Задавам този въпрос, тъй като скоро изтича срок. И би било добре да знаем, че въпросът е решен преди няколко дни се срещнахме с представители на предстоящото словашко председателство. С задоволство установих, че младежката инициатива, инициативата за младежка заетост, подета от парламента, се овенчала е с особено голям успех в Словакия. Знам, че тази сфера не спада към директно към твоя ресор, но според мен тя има връзка с кохезионната политика. Имаш ли информация за това как се възприема тази инициатива в държавите членки и дали наистина може да се квалифицира като добър инструмент за борба с младежката безработица? Господин Ван Нистелрой говори за срока за разработването на бъдещата структурна политика. Колегата изказа своята загриженост във връзка с този срок. Аз също съм загрижена, тъй като подготовката за новата кохезионна политика ще съвпадне и с европейските избори това няма да допринесе за ускоряването на работата. Затова според мен би било добре да започнем подготовката колкото се може по-рано. Знам, че вече се водят разисквания по места в държавите членки. Би ми се искало наистина да се ускори работата през следващите години. Надявам се, че ще ни подкрепиш. Thank you, thank you, Mrs. Крел. Благодаря, госпожа Крел. Господин Руре от името на Екара. Благодаря ви. Добре дошла. Както знаете, Обединеното кралство а, преговаря в момента онези това, което е поставено на карта. Сега баланса е е такъв, че 50% искат да остане Обединеното кралство в Европейския съюз, но това ще изисква промяна вътре в, в съюза. Не просто опт-аут. И какво е мястото на регионалното развитие? 30-35% от бюджета на Европейския съюз отива за тази политика. Едно от изискванията на министър-председателя в писмото му до Доналд Туск беше да се обърне внимание на конкурентоспособността. Преди няколко години съветник на Камерън изготви документ по тези въпроси. Сега той продължава да е съветник на Даунинг Стрит. Трябва да се използва събраната експертиза и вашия екип там, където има най-голяма нужда. Каква реформа се предвижда за периода след 2020 в кохезионната политика? и ще се допусне ли нетните плаци да внасят средства, които комисията после да им връща в ограничен, като ограничена сума. Въпросът ми е дали ще участвате в разговорите, готова ли сте да проявите гъвкавост, за да се постигне една истинска промяна, а не само изменение в регламента за след 2020. Благодаря, господин Яковчич, от името на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожа председател, комисар, добре дошла. За нас винаги е удоволствие да се срещаме с вас, тъй като ни дава възможност директно да комуникираме. Искам да ви поставя три въпроса. Те са от особена важност и трите. На първо място миграцията и ситуацията, свързана с мигрантите. Какво допълнително смятате да направите в тази област? Вие казахте, че пет държави членки са отговорили аз искам да разбера кои точно са тези държави. Много важно е, че вие сте се ангажирали в тази област. Освен това, ме интересува какво може да се направи за предпресъединителните фондове за такива държави като Сърбия или бивша Югославска република Македония които също са засегнати от миграционната криза. Предвижда ли се някакво сътрудничество, тъй като миграционната криза засяга цяла Европа, не само Европейския съюз, а Европа като цяло. И още нещо, на което искам да обърна внимание, а именно за опростяването, докъде сме стигнали в това отношение – Много от тези въпроси бяха обсъждани а, тук в парламента. Някои колеги от десницата критикуват статистическите данни, а, както има критики от крайната десница и крайната левица. Твърди се, че има а, голям процент на грешки с използването на средствата и една от основните причини е свързана с сложността на процедурите. И на следващо място синергиите в кохезионната политика, какво очакваме от фонда на Юнкер, когато той се задейства а, в пълна степен и каква ще бъде синергията с Европейската инвестиционна банка. Какви са вашите коментари? Как виждате обвързването на кохезионната политика с други финансови институции, които са част от съвместната ни дейност. Благодаря, господин Омарже. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожо комисар, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошла отново. Ние високо ценим качеството на диалога и на партньорството, между Европейската комисия и членовете на Парламентарната комисия по регионално развитие. Изминалата година е една година, която беше изключително наситена. Всички европейски политики трябваше да търсят отговори в последствие по отношение на някои а, кризи, които а, се появиха. Трябваше да се намери отговор на тези нововъзникнали кризи. Euh, Казах, че 2015 година, която изтича, беше една година изключително наситена. Всички европейски политики трябваше да търсят отговори в последствие на кризите, които възникнаха и които за някои бяха нови кризи. Имам предвид гръцката криза в частност, както и миграционната криза и кризата с бежанците. В този контекст трябва да кажа, че по отношение на кохезионната политика ние показахме възможности да намерим отговори нашата комисия, Европейският парламент, намерих отговор на гръцката криза чрез технически мерки, както и по отношение на миграционната криза. Ще огранича изказването си по два-три въпроса. Вие казахте, че 2016 година ще бъде доминирана от въпроса за преразглеждането в средносрочна перспектива. И това не трябва да се разделя от въпросите, свързани с перспективите за след 2020 година. Що се отнася до средносрочния преглед, бих искал да разбера какво предвижда Европейската комисия първият анализ от вашата дейност и по какъв начин лично вие смятате да ангажирате нашата парламентарна комисия по регионално развитие в тази дейност. Относно перспективите за след 2020 година. В Люксембург бяхме заедно. Ние видяхме каква степен двата въпроса, свързани с намирането на по-траен отговор на миграционната криза, и отчитането на добавената стойност на Европейския съюз в нашите политики. Това са много важни въпроси. Комисията започна да дава вече някои отговори. Надявам се това да продължи в бъдеще по ефективен начин, тъй като ние нямаме само конъюнктурни кризи, но се налага да намерим трайни решения, за да се справим с предизвикателствата. На второ място териториалните различия, които се появиха по време на последния програмен период в резултат на кризата, която съществува от 2008 година. има обедняване в градските зони, особено някои зони, някои региони са силно засегнати, най-вече тези, които се намират в периферията, които имат множество неблагоприятни условия. Ние бихме подкрепили инициативи за разрешаване на тези нови, но изключително важни проблеми за преодоляване на бедността в градските зони, което е нещо изключително важно и за след 2020 година. Благодаря, госпожо Омърше. Госпожа Вана има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви, че отново се отзовахте на поканата ни. Често ни гостувате. Първата ви година като комисар бе изключително наситена с събития, ще се спра само върху два елемента, които до момента не бяха обсъдени подробно. Първоначално исках да говоря и за беженската криза, но няколко колеги вече ви зададоха конкретни въпроси по нея. Първият ми въпрос е свързан с климатичните промени и устойчивото развитие. Преди време министрите на регионалното развитие се срещнаха тук в Брюксел и излязоха с една много значима декларация за значението на кохезионната политика за политиката в областта на климата. В тази декларация се казва колко е важен приносът на фондовете по структурната и кохезионната политика за постигането на целите в областта на климатичната политика. В декларацията се говори и за така наречените зелени работни места като възможност за бъдещето. Въпросът ми е свързан с междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Какво планирате за поставянето на по-голям акцент върху климатичните промени при финансирането по структурните фондове, така че да отчетете и поетите от министрите ангажименти. Още един въпрос. Миналата седмица, по време на пленарната сесия в Страсбург, приехме доклада за маргинализираните общности. При встъпването си в длъжност заявихте, че тези общности ще са сред приоритетите ви. Какви конкретни следващи действия планирате в тази област, за да откликнете и на исканията в доклада ни? Благодаря, госпожа Дамато. Е, грация на комисаря благодаря. Госпожо председател, искам да благодаря на комисаря за присъствието и тази сутрин. Имам няколко въпроса. Първият се отнася до иммиграцията. Вие казахте, че искате да се използва кохизионната политика за справяне с този проблем. вече са осигурени средства за държавите членки в рамките е, на финансова рамка 2014-2020 и е, те трябва да ги използват за интегрирането на е, мигрантите и беженците. Необходима е социална инфраструктура, училища, жилища, здравни заведения – Необходимо е да се намери е, е, решение на миграционната е, криза в рамките на макрорегионалните стратегии и в рамките на трансграничното сътрудничество. Предвиждат ли се допълнителни програми или дейности, освен, освен тези, които вече бяха споменати? Освен това, искаме да видим какви мерки са необходими да се предприемат за отделните региони. Многократно беше споменато за упростяването. Ние нямаме кой знае колко неща на дневен ред в тази област. Кога ще представите първоначален доклад по всички тези въпроси? Благодаря ви. Това беше първия кръг от въпроси, зададени от координаторите. Сега давам думата на комисаря за отговор на някой от тях. Ако може да се вместите в 10 минути, това ще ни даде възможност за втори кръг от въпроси. 8 още колеги пожелаха да вземат думата. Благодаря ви. Мисля, че ще трябва да се концентрираме върху конкретните теми, които поставихте на дневен ред във въпросите си. По въпроса за следващия програмен период, всички знаем, че упростяването и изпълнението трябва да вървят ръка за ръка. Много съм удовлетворена от резолюцията, която приехте по този въпрос миналата седмица. Господин Ван Нистелрой Рой Докладът по член 16 ще бъде публикуван в средата на месец декември. Споделям вашето становище, а именно, че трябва да си извлечем някои пулки. А ако не си извлечем пулки, няма да можем да продължим напред, няма да можем да се подготвим за бъдещата си работа, което е от изключително голямо значение. Трябва да започнем разискванията не само за междинния преглед, но и за периода след 2020 година. Трябва да осъзнаем, че имаме проблем сега правим оценка на програмния период 2007-2013 година. В понеделник ще участвам в заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което ще говорим за оценката за 2014 година. Всички я очакват с нетърпение, но на практика едва през 2017 година ще се усети ефектът от промените, за които взехме решение заедно с парламента и съвета в качеството им на законодатели. Комисията трябва своевременно да излезе със своите предложения. Трябва да се отчетат и специфичните особености и сложността на процедурата на съвместно вземане на решения. Много е важно в рамките на тази процедура да си взаимодействаме. Както каза Констанце, вече са приети всички оперативни програми, но все още има много проблеми. За мен е много важно да обърнем внимание на редовността на разходите. Същевременно трябва да поставим акцента и върху резултатите от изпълнението. Ориентираността към резултати е много важна промяна Благодарение на тази промяна ще можем да измерим конкретния ефект върху живота на хората. Много често допускаме грешка, говоряки единствено за разходването на средствата, но не и за конкретното въздействие на политиката върху живота на хората. По въпроса за оценката на многогодишната финансова рамка работим по този въпрос. Все още е рано да започнем разисквания. Трябва първо да разберем как действа системата по настояще. Заедно трябва да очертаем основните области, в които можем да постигнем промяна. Много ще разчитам на вашата комисия за намирането на общи решения за упростяване както и за вземането на съвместни решения за това дали да внесем промени в някои регламенти или не. По въпроса за Гърция, както вече казах, много съм благодарна за това, че успяхме да увеличим нивото на съфинансиране в рамките на пакета за економическо възстановяване на страната, прият от комисията. Ежедневно си взаимодействаме с Генерална дирекция регионално развитие и с съдействащите лица по места. Мисля, че ние от своя страна направихме всичко необходимо за предприемането на извънредни мерки, предвид и създалата се извънредна ситуация, но все още съм загрижена във връзка с някои мащабни проекти, които са преустановени. Вляхме финансови средства в гръцката економика и сега няма основание да не се продължи работата по тези проекти, сред които са изграждането на метрото в Солун и други. Тези проекти вече от доста време са преустановени. Да се надяваме, че ще се подобри положението с тях. Постоянно разговаряме и с министрите в Гърция Ежедневно поддържаме връзка с тях. Виждаме, че положението в Лесбос и на други гръцки острови е доста тежко. Ще се върна на този въпрос, когато ще говоря за миграцията. По въпроса за Обединеното кралство. Да, съгласна съм с вас за това, че трябва по-ефективно да разходваме средствата си. Това е една от основните ни цели. Не мисля, че говорим и достатъчно за реалния ефект от политиката, която провеждаме по места. На, на много места най-вече в по-малко развитите региони се преустановява производствена дейност, закриват се производствени мощности, например мини и други. Средствата, които предоставяме, са насочени именно към решаването на подобни промени, към, проблеми, към подпомагането на регионите. Нямам информация за регион, независимо в коя европейска държава е той, който да не се е възползвал от средствата, които предоставяме. Нямам информация за такива региони през последните 40 години. Днес отбелязваме 40-та годишнина от създаването на Европейския фонд за регионално развитие, благодарение на който е постигнато немалко по места. Аз лично разговарях с представители на региони от Обединеното кралство. Те ми казаха, че по нашата политика се финансират проекти, които иначе не биха могли да бъдат реализирани. Готова съм да обсъдя с вас открито всички въпроси, които поставихте. Вчера приехме една програма, която е много важен стълб. Става дума за програмата за услугите от обществен интерес. Тя е много важна за по-малко развитите региони. Знаете също, че Искаме да внесем своя принос и в обединяването на остров Кипър. Миналото и по-точно опитът ни от миналото в Ирландия показа, че можем да допринесем за обединяването на общности. Ще продължаваме да Работим в тази област. Предстои да посетим Обединеното кралство. Готова съм да обсъдим всички въпроси, свързани с повишаването на конкурентоспособността и как можем ние с финансирането си да допринесем за това. Няколко думи за миграцията. Господин Яковчич зададе конкретен въпрос за миграцията, за който му благодаря. Немалко от вас също се спряха на тази тема. Още от самото начало мислехме с какво можем да допринесем ние. Още през първите седмици на есента тази година госпожа Тайсен и аз се срещнахме с представители на управляващите органи, заявихме спрямо тях, че сме готови да проведем открити разисквания. Някои региони и държави членки зададоха основателен въпрос, попитаха ни дали могат да започнат действия с риска след това аудиторите да им кажат, че разходите не са допустими. Затова заедно с държавите членки и аудиторите много точно очертахме мерките, разходите по които са на 100% допустими – има действащи правила, няма нужда да се внасят промени в тях. Първоначално имаше предложение за промяна в действащите правила за въвеждането на допълнителна тематична цел – миграция. Но според нас няма нужда от такава мярка – Държавите членки могат да се възползват от средствата, които им предоставяме, както намерят за добре. Разбира се, фондът за обежище и миграция не е достатъчен, но държавите членки могат да се възползват и от други фондове и да обединят финансирането по тях. Италия бе първата държава, която искаше да се внесат промени в една програма. Вече сме отпуснали 220 милиона за миграцията. Разполагаме и с списъка, за който говори госпожа Дамато. Можем да направим повече за изграждането на болници, за предоставянето на питейна вода и други. На някои държави членки никак не им се иска да използват финансирането. Говорила съм по този въпрос с Гърция, например. Не можем да допускаме, според мен, пред очите ни да се разиграват събития като тези, на които бяхме свидетели наскоро. Говорих с комисар Андрюкайте, с който преди време бе на посещение в Гърция. В Гърция умират в рамките на един ден много деца, умират от измръзване след пристигането си от Турция. Държавите членки трябва съвсем накратко да ни изложат от какво се нуждаят в спешен порядък. И ние след това ще можем да решим какво да се финансира от Фронтекс, от Фонда за регионално развитие и от други фондове. Но всичко това трябва да стане наистина бързо. Някои отправят критика към нас, казват, че Турция и Ливан се отнасят към бежанците по-добре, отколкото Европейския съюз. Не бива да допускаме подобни неща в Европейския съюз. Вижте какво става в Лесбос, в Гърция, например. Но не всичко се свежда само до финансиране. Има държави като Холандия, Германия, Франция, които имат многогодишен опит в тази област. Те знаят какво трябва да направят за настаняването на беженците, например. Много съм благодарна на държави като Франция, Германия и Австрия, които вече изпратиха свои експерти в Гърция и други страни, които имат по-малко опит, за да ги подпомогнат. Според мен, ако държавите членки искат да използват средствата, които им предоставяме, те трябва да го направят много бързо, защото имат още само 4 седмици. Доколкото знам, Словения и Харватия искат да използват някои средства, неосвоени през периода 2007-2013 година за областта на миграцията. За следващия програмен период един от основните приоритети ще бъде социалната интеграция, но ще можем да финансираме и извънредни мерки. В момента не можем да преразпределим средства по своя инициатива. Държавите членки трябва да го изискват от нас. Става дума, според мен, не за технически, а за политически въпрос. От държавите членки зависи дали ще използват средствата по фондовете или не. Те трябва да вземат решението. По въпроса за инструмента за предприсъединителна помощ, тясно си взаимодействаме с комисар Хан, който отговаря за този инструмент. Според мен трябва да засилим ролята на макрорегионалната стратегия, тъй като това е единствената рамка, по която държавите членки и трети страни могат да говорят за общите предизвикателства, пред които са изправени. Ще говорим за стратегията за отделните макрорегиони, като ще включим в разискванията както държави членки, така и трети страни. Ще помислим как можем да им помогнем за преодоляването на общи за тях предизвикателства. Ще помислим и за по-задълбочено сътрудничество. Според мен държави като Сърбия и бивша Югославска република Македония трябва да бъдат подпомогнати. Не само за да приведат законодателството си в съответствие с европейското, но и за да се справят с общите за тях предизвикателства. Много е важно да се установи взаимодействие, да се използват всички налични фондове. Много е важно според мен, да очертаем възможностите за сътрудничество, например по инвестиционния план. Утре предстои да разговарям с заместник председателя на комисията господин Катайнен. Ще помислим как да комбинираме финансирането си за отраслови, регионални и национални проекти как да обединим критериите за подбор и за допустимост. Много е важно също така и държавите членки да имат административния капацитет, необходим за обединяването, комбинирането на финансирането по отделните фондове. Господин Омърже, прав сте наистина. 2015 година бе много тежка, но успяхме да приемем всички оперативни програми, въпреки кризата, която се разигра. Благодаря на Комисията за регионално развитие. Ще разчитам на вас и в бъдеще по въпроса за междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Ще обсъдим този въпрос в рамките на съвместната си работа идната година. Мисля, че е много важно да започнем вече разискванията за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Вече започнахме тези разисквания на ниво комисия, започна работа и групата на високо равнище по въпросите на упростяването. Тя ще излезе с предложения в началото на едната година. Взаимодействаме си много тясно с заместник председател Георгиева, с която обсъждаме някои от елементите на бюджета, ориентиран към резултати. Много е важно заедно да постигнем политическо съгласие по някои елементи, които трябва да бъдат изменени в рамките на междинния преглед. Както казахте, от голямо значение е и периодът след 2020 година. През 2017 комисията и парламентът ще започнат да обсъждат облика на политиката след 2020 година. Убедена съм, че трябва да започнем работа по реформирането и тъй като се отправят толкова много критики към тази политика. Не е достатъчно само да коригираме тук-там. <clears throat> По-скоро трябва да изложим някакви идеи за нетните вносители и нетните бенефициенти. Трябва да видим какво работи и какво не в тази система ще трябва да постигнем политическо съгласие за облика на политиката след 2020 година. Ако не работим за нейното реформиране, то други ще поемат юздите в свои ръце. Няколко думи за териториалния аспект. Много съм благодарна на Люксембургското председателство за това, че постави на дневен ред и териториалното измерение. Всички ние сме зависими от региона, в който живеем. Има разлика между създаването на дружество в градски и в селски район. Има разлика и в броя на населението на градските и селските райони, както и много други подобни разлики – Знам, че холандското председателство ще продължи да работи по териториалното измерение. Ще продължи да води разисквания за програмата за градските райони. Немалко държави вече са се възползвали от средствата по тези програми за да решат проблемите, свързани с миграцията. Крайна сметка това са средства за намаляване на бедността. В Берлин, например, преди няколко месеца се запознах с една програма, организирана от жени германски граждани в полза на жени от други държави. В рамките на тази програма на жени от трети страни се предоставят помощ, например под формата на правни консултации и други. Това е една много добра програма, която може да бъде споделена и с други страни. Много е важно да си обменяме добри практики, за да знаем и какво точно да направим с финансирането. По въпроса за трансграничното сътрудничество, в момента текат прегледът и обществените допитвания. Обърнах се към управляващите органи с молба да излязат с предложения. Обръщам се със същата молба и към вас. Мисля, че особено сега, в момента на криза, трябва да изтъкнем значимостта на програмите за трансгранично сътрудничество. В Люксембург вече обсъдих този въпрос с ресорните министри. Нека ви дам за пример за за пример региона на границата между Белгия и Франция. Тук е постигнато много високо ниво на економическа интеграция. Няма езикови бариери между Франция и Белгия, но не е възможно да се извършва обмен в рамките на професионалното обучение, тъй като има разлики в нормативните уредби на двете страни. Трябва да видим как да преодолеем подобни ограничения. С голяма радост установих, че на границата между Германия и Полша в този регион са направени промени в нормативната уредба. Така студенти от Полша могат да учат в Франкфурт и обратното. Възможно е също така да се осъществяват и превози между двете държави. Мисля, че от държавите от двете страни на границата до голяма степен зависи преодоляването на ограниченията и справянето с проблемите. Има много добри примери за подобно взаимодействие, например между Франция и Испания. В граничния регион има болница, в която могат да се лекуват както французи, така и испанци но не всички държави установяват подобно взаимодействие. Не всички държави от двете страни на граница създават възможности за такъв обмен. По въпроса за климатичните промени. Заделени са над 120 милиарда. Имаме много добра програма за енергийна ефективност. Тясно си взаимодействаме с заместник председателя на комисията господин Шевчович и с комисар Каньете. Бе проведена наскоро една много важна среща. Тя се проведе в Париж и бе свързана с подготовката за климатичната конференция там. Благодаря. Thank you very much. Things never change. Благодаря. Никога Някои неща никога не се променят. Ако си спомняте и първия път, когато се видяхме с госпожа Крецо, не ни стигна времето. Прекалено много въпроси бяха зададени, много обстойни бяха и нейните отговори. Затова моля сега да се вмествате в рамките поне една минута. Господин Ван Милтенбург. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Радвам се, госпожо комисар, че споменахте uh, градската адженда. Сега работим заедно с Люксембургското председателство, но и с бъдещите председателства, за да може да не се задоволяваме само с думи, но и с действия. Няколко въпроса. Ще има програма за иновативни действия в областта на градската среда и възможностите за финансиране на европейските градове. Кога ще се проведе първият търг? Какво е актуалното състояние на нещата? На второ място. Във връзка с политическото лидерство, групата под председателството на господин Олбрихт попита Европейската комисия кой ще поеме водещата роля. Европейската комисия ли ще го направи или ще имаме четири капитана а, по тази аджента? Как ще действа всичко на практика? Благодаря, госпожа Томашич. Благодаря ви. Съвсем накратко. Бих искала да попитам какви са превентивните мерки, които изготвя в момента Европейската комисия, за да подпомогне държавите членки да изпълнят предварителните условия. ще бъдат преустановени плащанията, ако държавите не изпълнят предварителните условия до края на 2016 година. Как можем да помогнем на държавите членки, за да се произнесат в полза на този мултинационален подход? Eh, Благодаря ви. Аз бих искала да попитам госпожа Крецо, която добре познава работата на евродепутатите, а сега и на еврокомисарите, да бих искала да ви попитам на какви трудности се натъквате в своята работа? В Европейската комисия има много длъжностни лица, които са готови да ви помогнат, но същевременно а, районите се затрудняват при прилагането на новите програми заради ограничените средства. Преди няколко седмици вие посетихте моя район и аз бих искала да попитам, според вас какво можем да направим ние, за да не се сблъскваме със същите трудности по време на следващия програмен период. Благодаря, господин Бобович. Благодаря ви, госпожо председател. Много често говорим за големите ни цели, е, цифровизацията, е, дневния ред в областта на градската среда и така нататък, но забравяме някои важни въпроси, като Грексит, например, също и Брексит. Да не забравяме проблемите в отделните държави членки. Много проблеми възникват и в Западните Балкани. Идват нови такива и от Африка. Младите хора се изнасят от Европейския съюз. Свидетели сме на терористични атаки. Много млади хора пък се присъединяват в реди... към редиците на ИДИЛ. 50% от младите мюсюлмани във Франция са безработни. В Париж в момента а, има танкове по улиците. А, ще идват и нови бежанци в Европа. Как ще ги интегрираме? Нашата комисия, както и останалите комисии се сблъскват с проблема за сближаването. А ако няма сближаване, ще има проблеми в Европа. Аз вярвам в стратегията Европа 2020, но смятам, че трябва да преразгледаме приоритетите си. Благодаря ви. Благодаря, господин Вон. Една минута. Благодаря ви. Аз бих искал да благодаря на госпожа комисаря за това, че отново е сред нас. Както казахте, много правилно. Важно е изпълнението. Да не забравяме политиката за сближаване за периода след 2020 година. Присъединявам се и към казаното от господин Луев в това отношение. Обединеното кралство съвсем не е обединено. Уелшко, правителството на Уелс би искало да се бори срещу всякакво а, предложение за национализиране на политиката на сближаване. Не можем да гарантираме, а, че ще получим това, което даваме за структурните фондове в рамките на 7 годишния период. Така че в това отношение бихме искали регионалната политика да включва всички райони. Въпросът ми е свързан с упростяването. То разбира се е много важно когато разглеждаме който и да е проект или посещаваме който и да е регион, винаги се стига до идеята за упростяване. Много трябва да се направи в а, това а, отношение. Затова проявявам интерес към групата на високо равнище, която вие създадохте. Аз питам как ние в Европейския парламент и в частност ние в нашата комисия бихме могли да допринесем а, за работата на тази група на високо равнище. Благодаря. Благодаря, господин Аримонт. Благодаря, госпожо председател. Два конкретни въпроса по две основни теми. Първо, Гърция и новите разпоредби за съфинансирането. Казахте, че всяка седмица разговаряте с ресорните министри в Гърция по този въпрос. Настоящото гръцко правителство и по-точно ресорният министр има ли конкретен план – за решаването на проблемите с редовността на разходите по проектите? Или нека формулирам въпроса по-различно. Смятате ли, че премахването на съфинансирането е ключът за решаването на тези проблеми? Вторият ми въпрос. Люксембургското председателство направи предложение за създаването на инструмент за трансгранично сътрудничество. Вие казахте, че проблемите нерядко възникват поради разлики в нормативните уредби на държавите от двете страни на границите. Можем ли да очакваме създаването на инструмент за трансгранично сътрудничество, който да се задейства по време на следващия програмен период. Господин Пощинаро. Комисар, încep prin a ura la mulți ani România. E ziua națională a țării noastre și, deși comisar socialist... Първо, нека поздравя всички румънци с националния празник. Имам конкретен въпрос за миграционната криза. Трябва да предприемем конкретни действия за справянето с нея. В съвета в момента се обсъжда механизъм за санкционирането на държави, които не спазват поставените им изисквания във връзка с миграционната криза. Но как ще функционира точно този механизъм? Нашата политическа група бе против него. Бяхме против санкционирането на отделни държави и региони. Вторият ми въпрос е свързан с бъдещето на кохезионната политика. Какво ще е бъдещето на кохезионната политика, като се има предвид Европейският съюз на следващият оратор? Съвсем накратко, госпожо председател. Всички говорихме за упростяването. Наистина има голям проблем с упростяването в цяла Европа. В Румъния, например, загубихме 4 милиарда евро. Трябва да говорим и за ефикасността. Много добре знаете, госпожо комисар, че в Румъния има немалко центрове, които не могат да функционират, тъй като законът не предвижда възможности за назначаването на персонал. Има ли комисията планове, за конкретни действия, с които да окаже натиск върху държавите членки за промяна в законодателството им. В противен случай средствата просто няма да могат да бъдат използвани. Благодаря. Много от въпросите бяха наистина трудни. Имате думата за отговор, госпожо комисар. Извинявам се, че отговорих толкова обстойно в, на първия кръг от въпросите. Сега ще се опитам да отговарям по-конкретно и по-кратко. Относно дневния ред в областта на градската среда. Благодаря на Люксембургското председателство и на триото от председателствата като цяло. Очаквам с нетърпение холандското председателство и работата му в това отношение. Ще бъдем в Хага на 6 и 7 януари. Ще има среща на върха и през март на всички кметове. Да не забравяме и градския форум, който ще се проведе. Това са три мероприятия, на които холандското председателство ще отдели специално внимание. За първи път в законодателството градовете се предвижда градовете да получат директно средства от фондовете, което е знак на доверие към Европейската комисия. За градовете ще бъде изключително интересно да натрупат опит в това отношение. Относно дневния ред в за градската среда. Господин Шевчович и а, госпожа Катайнен са председатели на работната група като вашата комисия има много опит в това отношение. Генералната дирекция в Европейската комисия е наименована регионално развитие и устойчиво такова. Смятам, че за всички ни е важно да работим заедно. Относно трудностите, пред които са изправени районите при освояването на средствата, бих искала да кажа, че основният проблем е свързан с административния капацитет. Където и да отида, виждам, че от ключово значение е именно административния капацитет. Той е много по-важен понякога, отколкото финансовите средства. Затова може да ни подкрепите в искането за реформа. Разбира се, предварителните условия имат за цел да се уверим, че е зададена първоначалната рамка. В момента изготвяме подробно проучване в нашата генерална дирекция. Аз посетих вашия район, както вие казахте преди няколко седмици и приехме а, план за южната част на Европа и за някои райони в Италия. За мен беше чест да одобря и железопътната връзка между Неапол и Бали. Та това, което можем да направим е да засилим административния капацитет, защото той определено е проблем. Разбира се, нередовността на плащанията също е проблем. Аз подкрепям идеята за одит и неизменно ще трябва да работим по-добро сътрудничество с аудиторите. Да, действително проблемът е голям, особено в Италия, най-вече за Южна Италия. Не е достатъчен административния капацитет там. Срещнах се с съответните ресорни министри, и обсъдихме възможността за преодоляване на тази трудност. Тази трудност е на лице от дълги години. Относно интеграцията на мигрантите. Господин Богович е прав. Социалната интеграция трябва да бъде основната, ключовата дума. Смятам, че е опасно това, което се случва в някои държави членки, а именно изолирането, сегрегацията на хората. Това се случва в Белгия и в някои градове във Франция. Важно е всички бежанци да бъдат интегрирани, защото социалното сближаване е от съществено значение. Социалния фонд също трябва да даде своя принос. Аз отговарям и за фонда за регионално развитие, който също се използва в рамките на политиката на сближаване. Съгласна съм с казаното от господин Боган. Дали правилно произнесох името ви? Извинете. Берек. Извинявам се. Имаме представители на местните власти, срещаме се с тях и те много често ни приканват да запазим политиката на сближаване, защото хората просто не са сигурни дали проектите им могат да бъдат приложени без тази стратегия и фонда. Затова заедно трябва да помислим какво да направим, за да може да улесним живота на бенефициентите. Тъжно е, когато виждам толкова много малки и средни предприятия, които се отказват да използват средствата от фонда, защото процедурата е прекалено тромава. За Гърция. Разполагаме с конкретен план – на лице беше и политическо решение за съфинансирането. И то беше изключително полезно. Тук не говорим за нови финансови средства, чисто и просто подпомагаме платежоспособността на Гърция. По този начин се отпускат средства за конкретните цели. Не смятам, че вече може да се намери изменение. Процента на съфинансиране в предишния програмен период беше 5%, а сега очакваме да видим първите резултати от извънредните мерки. Извънредни мерки за извънредни обстоятелства. Pentru uh, întrebări, domnul Boștinaru și domnul Buda. Uh, let's me end in my native language. Благодаря на господин Буда. Uh, Bineînțeles, este ziua națională, vă urez și... Благодаря на господата Бощинаро и Буда за зададените въпроси и аз искам да ви поздравя с националния празник на Румъния. По въпроса за съвета по вътрешни работи в настоящия регламент няма никаква връзка между използването на европейските фондове и квотите за бежанци. Приемането на квоти за бежанци не се обвързва с финансиране или не по европейските фондове. Но трябва да отправим определени изисквания към онези държави, които са най-засегнати от беженската криза. През изминалите 25 години бе проявена солидарност именно към източна Европа, нещо за което прекалено лекомислено забравяме. Румъния, Унгария, България преди 25 години отстояваха своето право на по-добър живот и на свобода. В подобно положение сега се намират и бежанците. Те търсят свобода, по-добър живот, бягат и от насилие. Затова и трябва да проявим повече солидарност към тях. Разтревожена съм във връзка с предложенията на някои държави, които обвързват финансирането по европейските фондове с приемането на определена квота за бежанци. Трябва да направим така, че държавите членки заедно да се справят с общите за всички тях предизвикателства. Няма, както вече казах, никаква връзка по регламентите между финансирането по европейските фондове и приемането на определени квоти беженци, но на държавите членки се пада политическата отговорност заедно да се справят с проблема. А що се отнася до нормативната уредба, на следващ етап се предвиждат нови елементи по програмите за периода 2014-2020 година. Става дума не само за научно-изследователския център, за който говори господин Буда, става дума и за други сфери, в които нямаше връзка между Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие и Фонда за развитие на селските райони. Нямаше връзка между тези фондове. В рамките на следващия програмен период ще трябва да има възможност за такова обвързване, за да не разхищаваме и ресурси. По въпроса за 4 милиарда, които е загубила Румъния, мисля, че цитирате наистина една много висока сума. Ще направим анализ. Аз имам още 4 седмици време. Вече разговарях с ресорните министри. Не мисля обаче, че става дума за 4 милиарда. Сумата е най-много 1 милиард, според мен. Благодаря на всички за това, че се включиха в дискусията. Мисля, че всички въпроси получиха отговор. Благодаря ви. Очакваме ви отново тук следващата година. Позволете ми да ви пожелая успешни последни 4 седмици и Честита нова година още от сега. Благодаря ви. Ние сме притиснати от времето и трябва да продължим нататък. Просто бих искала да благодаря на всички за зададените въпроси. Благодаря ви най-сърдечно. Uh, Скъпи колеги, Продължаваме нататък със следващата точка от дневния ред. Сутринта а, ни беше доста а, лесно, защото разполагахме с предостатъчно време. Дали мога да ви помоля да напуснете залата малко по-тихо? Не, явно няма да се получи. Но както и да е, трябва да започнем с работната група по финансовите инструменти в политиката на сближаване. I will skip the introducing words because we do not... Няма а, да произнасям никакви уводни слова, защото не разполагаме с а, а, време. Просто ще спомена, че имаме трима гости експерти, които ще представят темата. Нека още веднъж да помоля тези от вас, които напускат залата, да го направят бързо и да преустановят разговорите. Иначе ще трябва да приключа срещата. Благодаря ви. Благодаря very, very uh, interesting. Имаме изключително интересни гости сред нас, които ще споделят своя опит във връзка с финансовите инструменти. За съжаление ще трябва да огранича времето им за изказване по-малко от 10 минути за всеки един от ораторите. Като започваме с госпожа Лан Крибумо. Вие сте началник отдел, нали така, госпожа? Извинявам се, е, наистина разсеях се от шума в е, залата. Госпожа Рашел Ланкри Бомон, господин Александър Роуз и госпожа Йорги Никос, която е професор в Унгария. Започваме с заместник началника на отдел, госпожа Ланкри Бомо има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че организирахте днешната работна среща. Кратка уводна презентация. Ще говоря за развитието на правната рамка на финансовите инструменти. Няколко уводни думи за финансовите инструменти в политиката на сближаване. Много от вас знаят, че през 2007-2013 година неимоверно се увеличи използването на тези финансови инструменти за подкрепа на малките и средни предприятия. Всички тези финансови инструменти обслужваха жилищните проблеми и проблемите на градските региони. Много неща научихме за този програмен период и много кредити бяха отпуснати, както и бяха направени инвестиции за с оглед на равноправието. Последния доклад на базата на годишния обзор за 2014 година беше публикуван. 16 милиарда бяха изплатени в рамките на финансовите инструменти, което е 11 милиарда от Европейския социален фонд и Фонда за развитие на селските региони. Положителното е, че получихме обратна връзка от бенефициентите, от малките и средни предприятия, които предпочитат да получават грантове или кредити, което е добре, защото виждаме, че малките и средни предприятия обмислят внимателно всяка инвестиция. Идеята на тези фондове е да обслужват целите на политиката на сближаване. Имаме различни търговски оператори, частни институции, банки, които са основните оператори на пазара. По този начин максимално се използва потенциала на частния сектор. По този начин се отпуска допълнително финансиране към фондовете. Тези финансови инструменти могат да помогнат, за да паднат пречките пред инвестициите. Просто бих искала да ви дам няколко практически примера за начина по който всичко работи на практика. Някои райони, държави членки в Европа предлагат прекалено високи лихвени проценти за кредитите малки и средни предприятия и ние се намесихме, за да може тези лихвени проценти да бъдат намалени. Друг пример. Някои държави е, членки имаха високо изискване за първоначална вноска и е, банковите институции не желаяха да поемат риска, защото не знаеха дали кредита ще бъде обслужван. И тук отново се намесиха е, финансовите инструменти. Доста предизвикателства обаче се появиха. Трябваше да обслужваме целите на политиката на сближаване, като не забравяме и финансовата синергия, а също и търсенето на печалба. Публичният сектор и частният сектор трябваше от своя страна по-добре да разберат начина по който работят всички тези цели заедно. За периода 2007-2013 година имаше доста ограничения по отношение на а, публичните институции. Там не постигнахме необходимите резултати. Може би знаете, че а, всичко това бе описано в докладите на Европейския парламент и на Сметната палата. Управляващите органи трябваше да развият а, нови способи за постигане на резултата като понякога публичните власти не разполагаха с достатъчно капацитет, за да постигнат целите. Така, например, не можеше да се надува неимоверно сметката с разходите, която се представяше на Европейската комисия. Някои от пропуските в областта на капацитета също бяха запълнени. Основните финансови играчи не винаги разполагаха с натрупания опит по отношение на използването на публичното финансиране. Те не разполагаха с достатъчно информация, за да разберат целите на политиката. Следващия проблем, който може би познавате, тъй като през последните години бяха внесени много изменения в това отношение, а именно неточната регулаторна рамка още от самото начало. Много малко законодателни актове имахме относно финансовите инструменти, имаше и липса на някои определени понятия и дефиниции. На следващо място някои от понятията, които бяха разписани, като например мониторинг, докладване, контрол и така нататък, бяха насочени към грантовете, а не към финансовите инструменти. Може би си спомняте, че предложихме да се направи промяна на законодателството и излязохме с насоки, които трябваше да актуализират вече съществуващото законодателство, но това само частично подобри ситуацията. И а, се стигна до нежелани странични ефекти, тъй като управляващите органи така и не можаха да оперират в рамките на стабилна рамка. Разбира се, финансовата криза, която възникна в самото начало на програмния период, ни попречи да постигнем първоначално търсените резултати. Инструментите бяха използвани, но те не стигнаха бързо до малките и средни предприятия. Относно пълното докладване, оказва се, че в това отношение има проблем. Така стигаме до периода 2014-2020 година. За този период бихме искали да се получим от опита на трупа на през периода 2007-2013 година. Това ще бъде отразено в работата и предложенията на Европейската комисия, но трябва да се отрази всички с законодатели. Благодарим и а, на вашата комисия. Съвсем наскоро някой ни каза, че по раздел четвърти са проведени много повече тристранни срещи, отколкото която иде, по която и да е друга част от многогодишната финансова рамка. Един от проблемите, както вече казах, е, че нямахме ясна правна рамка още от самото начало. Опитахме се да коригираме проблема, като тук не се включваха всички елементи пропуснати първоначално, но се включиха всички пет фонда, а не само първите два. Не винаги се прилагат лесно тези промени, просто се опитахме да продължим принципите и понятията залегнали в предишния програмен период, като изготвим съответните насоки и ги кодифицираме в регламента. Опитахме се да не въвеждаме нови правила, за да има по-голяма стабилност, просто се опитахме да изясним от самото начало правилата. Това са проблемите. Както вече казах, въведе се и задължителна предварителна оценка, за да може да се взима оценка, която да бъде изготвена преди да бъде взето решението за финансовите инструменти. Казах също така, че проблема беше свързан с несвоевременното отпускане на средства на малките и средни предприятия. В това отношение проблема беше решен частично. И накрая, относно докладването, доста бе подобрен процеса, сега е много по-ясен. От заинтересованите страни чухме, че те биха искали да се ползват с малко повече гъвкавост и да имат повече е, различни възможности за използването на финансовите инструменти. Управляващите органи също биха искали да могат е, е, директно да прилагат съответните кредити което означава да се прилага и инициативата в областта на малките и средни предприятия, например. Тези финансови инструменти имат покриват много по-дълъг период, отколкото многогодишната финансова рамка, което означава, че трябва да се осигури съответния надзор в рамките на а, програмния период на финансовите инструменти. Относно проблема, свързан с административния капацитет, проблем, който непрекъснато се споменава по време на всички тристранни срещи, в това отношение направихме няколко неща бяха въведени е, различни възможности, които да улеснят прилагането на финансовите инструменти от страна на управляващите органи така наречения ФИ Компас, който е работна група, в която се разглеждат различните финансови продукти, провеждат се и семинари в различните държави членки в рамките на ФИ Компас, като различни експерти от Европейската комисия работят с управляващите органи на държавите членки, за да може да се решат някои от възникналите проблеми. Все още постъпват много въпроси от е, управляващите органи, както по официален, така и по неофициален път. Та за тази цел сме изготвили различни насоки, за да може да отговорим на зададените въпроси. Заключение. Надяваме се, че вече разполагаме с добра законодателна рамка, която да подобри действието на финансовите инструменти. Надяваме се, че всички заинтересовани страни ще ни помогнат да а, постигнат зата си. Благодаря. Дисциплина. Благодаря ви. Благодаря ви също за проявената дисциплинираност. Освен това, успяхте да ангажирате вниманието на всички присъстващи в залата. Това беше представене от Генерална дирекция Речио. Сега давам думата на господин Александър Роуз от правния отдел на правителство на Меденото кралство. Благодаря, радвам се, че имам възможност да говоря пред вашата комисия. А, аз съм водеща юрища за финансовите инструменти в Обединеното кралство. Сбивайки тази презентация, аз се позовах на мнението на колеги, юристи, на управители на фондове и други заинтересовани страни от цели европейск... на цялото Обединено кралство. Обединеното кралство има развит капиталов пазар за рисков капитал. Има също сериозни очаквания от този пазар. Има някои сфери, които нямат нужните средства и се нуждаят от обществени средства. Например, в Северна Ирландия една трета от средствата, които са предвидени за нея, ще отидат именно за целите на финансовите инструменти, но това съвсем няма да реши всички проблеми, които имат. Има сериозни безпокойства, че Козме и Хоризонт 2020 няма да достигнат до тях. Аз съм очертал някои от основните фондове, в които участваме, но това не означава, че нямаме опити в по-малките фондове. Това, което искам да кажа е, че имаме натрупан опит за това как да постигаме резултати, но а, имаме нужда от повече информация за целите, а, които искате да се постигнат. Има ясен консенсус, че финансовите инструменти са от полза. Бяха посочени всички причини от Речел преди мен. Има също осъзнаване, че повечето от работата е свързана с първоначалния етап. Това, което каза Речел относно развитието на правната уредба, всичко това е валидно и е добре, че комисията им обръща внимание. Всяки от този въпрос е, трябва първо да се разгледа на ниво държави членки. За да се стигне до решение по-бързо, е необходимо да има по-голямо взаимодействие между държавите членки и Европейската комисия. И така, какво работи и какво не работи добре? Първо, какво работи добре? Има малко на брой ясни регламенти, които дава възможност държавите членки да решават по какъв начин да формират финансовите инструменти, за да отговорят на потребностите на пазара. Освен това има насоки, имаме общи цели, за да може да се достигне по най-бърз начин до тях. Альтернативата са прекалено сложни, прескриптивни правила, това не дава възможност да се развиват иновативни решения. Освен това, създава затруднение на пазара. Няма достатъчна ангажираност от частния сектор при наличието на толкова много сложни правила. Това, което работи добре, са насоките, които се публикуват преди да започне прилагането защото държавите членки имат някои сериозни затруднения с европейските структурни фондове, когато се извършва одит. Тогава се вижда какви са грешките, какво трябва да се коригира. И така, коригиращите насоки за периода 2007-2013 все още не са публикувани. Тази програма вече е приключила, а ние все още не знаем за какво ще бъдем наказани. Ние високо оценяваме а, стремежа на комисията е да изясни нещата, когато става дума за политическо а, решение, тъй като това също е свързано с а, одита. Това, което работи, са и добрите взаимоотношения а, и споделянето на информация. Това, което не работи добре, че а, се работи отгоре а, надолу. А, също има прекалено много правила, свързани с изпълнението. Що се отнася до програмата 2014-2020, има добър старт, има много повече неща, включени в изключенията за държавни помощи. Освен това, средствата, които се осигуряват, са увеличени от 1,5 милиона до 15 милиона за периода 2014-2020. Има някои проблеми, свързани с създаването. Например, член 21.13c, което ограничава загубите до 25%, което не привлича пазара. Освен това, първоначалната капитализация със средства и това, че не се изискват насрещни фондове, е проява на прагматичен подход, който приветстваме. Също приветстваме яснотата на правилата, свързани с повторното използване на ресурсите, които се връщат, както и инициативата за компас на финансовите инструменти. Разбира се, правилата не са дадени веднъж за винаги, те се променят. Има някои пречки пред ефективността на финансовите инструменти и това е жалко. Ние високо оценяваме опитите за изготвяне на насоки, но се стига до момент, когато това не е необходимо, защото се набляга на нови правила. Има вебсайт, има други възможности за информиране. А всяка промяна подлежи на одит и това за нас е затруднение, особено за финансовите инструменти. Виждаме, че повечето неща се вършат предварително. Сложните методологии, свързани с управлението на разходите и на таксите, тук е необходимо да има повече опростяване. в заключение, ние приветстваме много от промените, но бихме препоръчали или призоваваме по-скоро за процес на упростяване. Генерална дирекция конкуренция направи е, нещо подобно по отношение на държавните помощи. Бяха упростени правилата, държавите членки могат да правят е, коментари Може да се разшири обхвата, ако настъпят такива потребности, ако възникнат проблеми. Всяка държава членка има контактна точка, която дава своя принос. Ние бихме се радвали, ако подобно нещо бъде въведено и тук, в бъдеще. Благодаря ви. Сега ще дам думата на следващият ни оратор, на госпожа Никос. Тя е преподавател по въпросите на кохезионната политика в Унгария, Националния университет. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по регионално развитие. За мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание и да споделя с вас някои аспекти, свързани с с финансовите инструменти, най-вече с комбинираните микрокредити в Унгария. Както вече бе упоменато, достъпът до финансиране е сред основните елементи, гарантиращи резултатността от работата на МСП. Комбинираното микрокредитиране е единствен по рода си финансов инструмент, комбиниращ микрокредитирането и безвъзмезната финансова помощ. В изложението си накратко ще ви запозная с опита на Унгария с използването на този инструмент. Започнахме да прилагаме това решение първи в Европейския съюз. Както вече бе упоменато, финансовите инструменти са обект на интерес, тъй като са с револвиращ характер. Това означава, че финансовите инструменти са инвестиции, по които има и възвръщаемост. Поради това сега и политическите среди проявяват интерес към тях. Новият план за инвестиции за Европа отчита важната роля на финансовите инструменти при създаването на механизъм за стратегически инвестиции. Какъв е опитът в Унгария Между 2004 и 2006 година у нас не се прилагаха финансови инструменти, но за периода 2007-2013 година нещата се промениха. Общият размер на финансовите инструменти по Фонда за регионално развитие бе около 6% от средствата. Средствата, разпределени за оперативните програми, се увеличиха през 2009 година в резултат от използването на финансови инструменти. През 2007 година унгарското правителство реши да започне работа по Джереми. Използвайки не Европейския инвестиционен фонд, а нов инструмент, създаден от Унгария. Финансовите инструменти могат да са сложни, затова те трябва да се управляват и от екипи от специалисти. Прилагат се по-необичайни структури на управление, например каскадната структура. Управляващият орган в рамките на тази структура избира управителя. Управителят отправя покана за представене на предложение, търси и финансови посредници, с които да достигне до крайните бенефициенти по места. Във връзка с това, според мен има проблем. По време на подготовката на системата за прилагане на финансовите инструменти, един от основните проблеми бе въпросът за това дали трябва да използваме тръжни процедури за намирането на финансови посредници или не. Съгласно регламента за кохезионната политика, тръжните процедури трябва да са публични, недискриминационни и прозрачни. Трябва да се избягва и конфликт на интереси. През 2007-2013 година в Унгария бе отправена обичайна покана за отправяне на предложения. Не бяха проведени тръжни процедури, но наскоро комисията заяви, че трябва да прилагаме именно тръжни процедури. Тази интерпретация е по-различна от тълкуването през периода 2007-2013 година. Опитът в Унгария показва, че тръжните процедури могат да е, крият известни рискове и проблеми. По отношение на програмата Джереми в Унгария бе създадена много широка мрежа от финансови посредници. Съгласно действащата нормативна уредба, финансовите посредници трябва да внесат свои средства в финансовите инструменти. Процентът на собствените средства, внесени от финансовите институции и финансовите предприятия, трябва да е поне 25% от общия размер на средствата. При микрофинансирането стойността е най-малко 10%. Финансовите посредници са привлечени от възможността за печалба. Печалба се реализира, тъй като първоначалните разходи са сравнително ниски. Процентът на рефинансиране е 0,4%. Лихвите се плащат от клиентите. Разходите за управление не са допустими разходи в случая. Няколко думи за така наречения продукт и как го използвахме на практика. Микрокредитирането бе важен финансов инструмент – но още от самото начало основните параметри по програмите бяха променени на три пъти поради кризата. След кризата на практика за МСП вече бе невъзможно да получават кредити от търговските банки в Унгария. През 2011 година вече функциониращите програми за микрокредитиране бяха допълнени от комбинирани микрокредити и схеми за безвъзмезно финансиране. МСП могат да получат мини, максимум 45% от стоиността на обществената поръчка. Максимум 60% могат да бъдат предоставени под формата на микрофинансиране. А предприятията трябва да внесат 10% собствени ресурси. Безвъзмезната помощ трябва да включва и 10% принос от собствени средства на кандидатстващите. Комбинирането на микрокредитите с безвъзмезно финансиране води и до създаването на един единствен по рода си инструмент за микрокредитиране. Средният лихвен процент бе около 7%, Тези средства се използват за закупуването на оборудване и къде технологии и за създаването на инфраструктура за новоочредени дружества. У нас има няколко финансови инструмента. Основното предимство на комбинираните продукти е, че обединяват нагласата на предприятията чрез задължителното използване на финансови инструменти с други елементи. Прилагаме и системата обслужване на едно гише, за да подпомагаме малките и средни предприятия. След изпълнението на програмите през 2011 година, мерките за МСП по оперативните програми доведоха до голям напредък при изпълнението им. На тях се падаше и най-големият принос при постигането на резултати по някои от основните показатели по програмите. Процентът на освояване миналата година вече бе 100%. Използването на финансовите инструменти бе най-широко в по-малко развитите региони. Това бе една съзнателна мярка, която доведе и до добри резултати. Няколко думи за резултатите. Силата на системата за микрофинансиране е в тясната връзка, която се установява с клиентите, също така и в създаването на капацитет за операции между стопански субекти и физически лица. Виждате на този слайд някои от резултатите от комбинираните микрокредити в Унгария. Тези микрокредити допринесоха за насърчаването на предприемачеството в селските райони, например. Um, also... Трябва да опомена също така, че имаше и аудиторски риск, свързан с микрокредитирането. Когато започнахме с прилагането на този инструмент, подробно обсъдихме въпроса с комисията. Искахме да знаем дали прилагането му ще е в съзвучие с действащия регламент. Въпросът бе следният. Искахме да използваме както кредити, така и безвъзмезна финансова помощ за едни и същи допустими разходи. Не бяхме сигурни дали това няма да е нередно. Обсъдихме въпроса много подробно с комисията. Няма да се впускам сега в подробности, но стигнахме до заключението, че в случая на Унгария няма да има двойно финансиране или свръхфинансиране. Всичко бе изяснено, така че се надявам, че ще можем да продължим да използваме този инструмент. Накратко, в заключение – Възоснова на положителния ефект от използването на комбинирани продукти, бихме препоръчали да се засили тяхната роля. Регламентът за общо приложимите разпоредби предвижда и други възможности за комбиниране на отделни инструменти. Може да се обвържат финансирането по отделни фондове и програми, например. Комисията ще излезе с насоки по отделните въпроси, свързани с финансовите инструменти. Тя вече излезе с такива насоки. Първоначалният им анализ показва, че те са дори по-ограничителни от регламента. Каква е разликата между предходния и настоящия програмен период? Основната разлика е, че през миналия програмен период нямаше много обхватна нормативна уредба, имаше и малко насоки за финансовите инструменти, което даде и големи възможности за действие на държавите членки. През настоящия програмен период нормативната уредба е по-сложна, има и редица насоки и не винаги тези насоки са в съзвучие с практиките, които прилагат държавите членки към момента. Основният проблем е свързан с времевия график. Тъй като предстои междиния преглед на многогодишната финансова рамка, ще трябва своевременно да разполагаме с всички относими документи, с цялата информация. Благодаря ви. Благодаря ви за изложенията, които бяха отлични и много интересни. Бяха представени различни гледни точки, което е добра отправна точка за разискванията ни. Колеги, сега ние имаме възможност да зададем въпроси. Господин Люър, господин Олбрихт, госпожа Малетич, господин Ван Нистелрай. Господин Люър, имате думата. Uh, um... Благодаря ви. Не съм против финансовите инструменти. Uh, Виждам, че от тях проистичат някои ползи, но има и някои противоречия. Например, с... предвижда се създаването на нова инфраструктура на места, където няма необходимите пазарни условия за това. Гледната ми точка не противоречи на гледната точка на комисията ни. Искам да знам каква е основната идея на финансовите инструменти. Не искам толкова да се спираме върху конкретните разпоредби на регламента или някои финансови аспекти. Аз съм политик, нямам експертен опит и би ми било трудно да проумея някои от финансовите аспекти, например. Неефективното функциониране на пазара бе упоменато неведнъж. Не ми се харесва особено тази формулировка, но знам какво имахте предвид с нея. Няма да повеждам сега спор с вас. Аз съм британски консерватор. Вие сте служител на публичната администрация. Няма да има полза от спор помежду ни. Според мен има известен риск, свързан с финансовите инструменти. Те повишават привлекателността на някои инструменти, които може би не заслужават да са толкова привлекателни. И така се изтеглят средства от други области, където биха били разходвани по-ефективно. Не се прави освен това ясна разлика между публични инвестиции, насочени към растеж и подбирането от страна на държавни органи на онези субекти, които е вероятно да реализират най-голяма печалба. Комисията, според мен, трябва да постави акцента върху тези области, където наистина са необходими новаторски финансови инструменти, където те наистина трябва да бъдат доразвити. Мисля, че опитът на Унгария показва, че такива инструменти може да са много полезни, че е много добре да се доразвие пазарът на новаторски финансови инструменти там, където това е необходимо. Но не бива да привличаме капитал за инвестиции, които не го заслужават. Така всъщност лишаваме от финансиране други области, където има по-голяма нужда от него. И може да има и по-голяма възвръщаемост. Това е по-скоро констатация, не въпрос. Председателката, да, имате възможност да излизате и с констатации. Не, не е необходимо да задавате само въпроси, но нека ви припомня, че имаме ограничено време. За това, моля, вмествайте се в рамките по на две минути. Госпожа Малетич. Благодаря ви. Наистина смятам, че е изключително важно за малките и средни предприятия във всички държави членки да имат достъп до тези финансови инструменти. Важно е и с оглед на по-доброто прилагане на политиката на сближаване. Смятам, че трябва да бъдем по-бързи, да се опитаме да упростим процедурата на всички равнища в държавите членки. Проявявам интерес специално към случая с Унгария и, комбиниране, и комбинирания микрокредит. В Харватия ние сме в сходно положение. Нашите малки и средни предприятия получават фондове от Европейския фонд за регионално развитие, например – но нямат финансиране за останалата част от съфинансирането. Те се нуждаят от тези 65% плюс разходи, които не са допустими, разходи, които те трябва да покрият със собствени ресурси. И като че ли финансовите институции затварят вратите си за малките и средни предприятия, защото имаме голям, висок процент необслужвани кредити и така МСП не могат да получат финансова помощ за останалата част от съфинансирането. И аз се питам, как успяхте с комбинираните микрокредити и как ги вписахте в правилата за държавните помощи? Как обягвате от тези правила за държавни помощи? Благодаря ви, господин Олбрихт. Благодаря два коментара и два въпроса. Първо, Ясно е какво означава упростяването. Оставам с впечатлението, че последните изменения по-скоро осложняват положението. Въпросът ми е към унгарския експерт, който каза, че новите правила са по-сложни от старите. Това означава ли, че е на лице упростяване? Тези правила са по-простички, но те са много по-ограничителни. Упростяването означава ли ограничаване? На следващо място. Политическото значение на финансовите инструменти преди беше начин да се насочат средствата. Ясно беше, че средствата се влагат в финансови инструменти, което беше безопасно, защото по този начин можеха да бъдат разходвани. Спомням си дискусията, която водихме тук в Европейския парламент и тогава си казахме, че не искаме да изгубим финансовите средства и ако искаме да не ги изгубим, нека да ги вложим в финансов инструмент, защото там ще са на сигурно място. Дали все още е валиден този въпрос? Просто да пласираме някъде парите и да очакваме по-добри времена или да ги използваме поне веднъж. Поне това беше правилото, по-специално за програмата Джесика. Ако имаме двойна допустимост, тогава не трябва ли да има някакво задължение за това, което трябва да се финансира на място и това, което да се финансира от финансовите инструменти и да няма възможност за смесено финансиране? Защото крайните бенефициенти гледат с по-добро око на грантовете, защото процедурата е много по-лесна. Финансовите инструменти обаче са по-добре, по-добри за економиката, а грантовете са по-добри за крайните бенефициенти, защото процедурата е по-кратичка. Не трябва ли да има ясно разграничение за грантовете и за средствата от финансовите инструменти? Смятате ли, че фонда за стратегически инвестиции по някакъв начин променя нещата? Фонда на Юнкер, така наречени. Това променя ли нещо за финансовите инструменти? Благодаря, господин Ван Нистелрой. Два въпроса. Получихме а, е, тази книжка за състоянието от 2013 година а, е, и може би тук се отразява действителността от 2011-2012 година. И питам, прави ли се някакво проучване за новия период? За да имаме по-актуална представа за нещата в рамките на новата регулаторна рамка. Би било интересно да получим тази информация, защото има разлика между двата периода. Това е първият ми въпрос. На второ място. Малко съм объркан. Наказаното от унгарски експерт. Вие говорите накрая за кредите и за грантовете. Казахте, че са наредовни. Казахте, че успех би било да се комбинират кредитите и грантовете. Може ли да поясните това, този проблем, който описвате тук, само на теория или съществува? Откъде идват грантовете? От европейски източник? Или от друг? От общински, държавен орган или така нататък, което по мое мнение не би трябвало да е проблем. Може ли да ми изясните малко нещата? Това някакъв голям проблем ли е или въображаем за вас ли или за всички? Благодаря ви. Имаше интересни въпроси. Надявам се, че не сме в голям проблем, но най-вероятно сме. Госпожа Вана. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на гостуващите ни експерти за изложенията и отличните документи. Зелените са за новаторско финансиране, но в миналото становихме, и някои проблеми с финансовите инструменти. Не сме много сигурни какъв точно е ефектът на лоста, който би произтекал от тях. Имаме някои съмнения във връзка с това, особено като се имат предвид вече описаните методи за финансиране. Има нещо, което е много важно за нас, а именно прозрачността, задължението за отчетност и демократичния контрол. Всички тези елементи трябва да са на лице и при финансовите инструменти. Трябва редовно да се извършва проверка на функционирането им. Имам въпрос към изказалия се първо експерт. Как точно действащата нормативна уредба гарантира подобен контрол? Имам въпрос и във връзка с ниския процент на освояване по отношение на финансовите инструменти, установен от Европейската сметна палата. Какви конкретни действия предприемате, за да постигнете положителни промени? Благодаря, господин Целер има думата за последен въпрос. Нека ви обърна внимание, че Европейската сметна палата вече излязла със свое становище веднъж през 2012 година когато излезе със становище за регионалната политика и наскоро, когато пък излезе с становище за инструментите за финансиране на развитието на селските райони. Сметната палата установи, че е настъпило точно това, което предполагаше и господин Олбрихт, а именно, че финансовите инструменти от части се свръхфинансират. И излишъкът от средства се предоставя на банките. Кредитирането по финансовите инструменти се осъществява от банките. Ако те имат средства в излишък, просто могат да излязат с по-добри данни за балансите си. Едновременно с това средствата не могат да се възползват именно нези, които трябва да получат финансиране. Малките и средни предприятия и селските стопанства. Те не могат да получат често финансиране, защото правилата са прекалено сложни. И вместо те да използват този излишък от средства, той просто се паркира в банките. Една от основните критики бе, че са прекалено сложни правилата за извършването на плащания. Би трябвало в процеса да се намесят насърчителните банки, които да подпомогнат по-малките бенефициенти при ползването на кредитиране. Ако не се намесят тези банки, то средствата просто остават в балансите на банките и се използват за тяхното рекапитализиране, т.е. не се използват по предназначение. За следващия програмен период не се говори за анулирането на тези средства, дори напротив – би трябвало финансовите инструменти да се използват именно за области, които не получават достатъчно кредитиране от банките. Едновременно с това Европейската централна банка извършва финансиране в много голям размер. В момента за стопанските субекти е доста лесно да вземат кредит при сравнително нисък лихвен процент. Такова е положението в Германия. Там стопанските субекти просто казват преди да минем през всички тези сложни процедури, можем да кандидатстваме за кредит кредит от местната банка или кредитна институция. Това са според мен основните проблеми, свързани с финансовите инструменти. Като цяло тези инструменти не са лоши, но В името на упростяването правилата, разпоредбите трябва да се формулират така, че крайните бенефициенти наистина да имат достъп до кредитиране. Не би трябвало финансовите инструменти да се използват единствено за това, да се постигне висок процент на извършени плащания в държавите членки, без обаче да се постигнат крайните цели на финансирането. Благодаря ви. Сега ще дам думата на гостуващите ни експерти за отговор или за да вземат отношение по оказаното от нас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички за поставените въпроси, за направените коментари. Надявам се, че ще отговоря на всички въпроси. Извинявам се, може би прекалено набързо описах това в презентацията си, но това, което исках да кажа, че както в миналия програмен период, така и в настоящия се опитваме да привлечем частния сектор. И това е едно от предимствата, които винаги сме описвали в рамките на тези финансови инструменти. Относно ливарича, всяко едно евро или всяка една национална единица трябва да доведе до повече финансиране от публичния и частния сектор. В някои а, държави членки възниква а, въпроса дали следващия път ще получим толкова средства или не, а, дали ще получим необходимите средства, за да можем да ги използваме отново приканваме към по-строга дисциплина всички, което ме води и до въпроса, който бе повдигнат от повечето от вас. Не бихме искали този път финансовите инструменти да а, финансират нещо, което може да бъде финансирано по друг път. Същото се отнася и до фонда за стратегически инвестиции. Именно за това предварителната оценка е изключително важна. В самото начало на а, периода нито една държава членка а, нито в съвета, нито в парламента може да се, оплак, да се оплачат, като кажат, че по този начин се налага допълнително административно време и че процедурата е тежка. Не, напротив, а, много сега идват и казват, нека да погледнем пазара и да видим дали сме приобщили частния сектор, да видим какво правят банковите институции. А, трябва ли да се намесваме по отношение на прекомерно високия лихвен процент и така нататък? Това са все въпроси, върху които трябва да помислим. Относно комбинирането с грантове, това може да се окаже необходимо. Разбира се, възможно е, но не трябва да се стига до двойно финансиране. Именно това е разписано и в регулаторната рамка. В Европейската комисия живо се интересуваме от това дали правилата, които се прилагат, трябва да са тези за финансовите инструменти или за грантовете, защото те са различни. И понякога се смесват двете неща и това осложнява допълнително процедурата. В някои държави и членки имаме пример за успешни схеми, където успешно се комбинират и грантовете и финансовите инструменти. Просто трябва да имаме добри отчетни инструменти. Относно фонда за стратегически инвестиции, това е нов фонд, откакто приехме и рамката за бежанците. ние винаги сме казвали, че че Фонда за стратегически инвестиции е допълнение към вече съществуващите финансови инструменти, защото идеята е да се подпомогне ливерича да няма прекомерно натрупване на средства. Относно докладването, повдигнат бе въпроса за прозрачността и демократичния контрол, за това ще се спра по-подробно на темата. В момента прилагаме следната процедура. Ежегодно на 1 октомври се публикува годишен обзор, където се включва описание на всеки един финансов инструмент, който е бил подкрепен от Европейския социален фонд или Фонда за регионално развитие. От следващата година това ще се прави в края на ноември и ще получавате информация за новия приоритет. Така че ще имате тази възможност а, до година да получите един на 1 октомври, един в края на ноември. Една от основните критики през последния програмен период към финансовите инструменти беше свързан с начина на оформяне на регулаторната рамка. Трябваше управляващите органи да внесат необходимите средства на 100%. Сметната палата многократно ни е критикувала за а, това, тъй като имаше някои опасения във връзка с управлението на тези фондове. Новото правило е следното – Първото плащане се прави към фонда и се обявява на Европейската комисия, но управляващите органи не могат да заявят по-голяма степен на финансово подпомагане, ако не е доказано, че първата вноска е стигнала до малките и средни предприятия. И в това отношение имаме насоки. Там са а, изложени различните проценти. Идеята е да може да се стигне до малките и средни предприятия. Обсъждаме въпроса с държавите членки, обсъждаме го и с вас в Европейския парламент. Въпроса за упростяването. Ние в Европейската комисия сме в доста странна ситуация – когато започна този програмен период, си казахме, сега разполагаме с ясна а, и подробна законодателна рамка, приета от законодателите. И вие, държави членки, сте част от законодателите и не трябва да изготвяме насоки, защото сега всичко е ясно. Но, може би сте забелязали, това наше убеждение не продължи дълго, защото а, незабавно започнахме да получаваме множество въпроси. А, И един от проблемите беше свързани с одитите, упоменати в предишния програмен период. Впоследствие по Сметната палата, Европейската комисия по време на одита открива, че има някакви нередности. Опитахме се да опростим нещата, но разбира се това доведе до много повече бюрокрация. Затова ни... непрекъснато а, обяснявахме, че този път не ни трябват насоки, тъй като си имаме законодателна рамка. Не винаги обаче човек разчита само на законодателната рамка. Имаме една експертна група, съставена от държави членки, която също се намеси. В нея се водят различни дискусии. И в крайна сметка излязохме с една версия, публикувана на FI Compass – на сайта на FICOMPAS, където се дават някои съвети и препоръки, но ако държавите членки и управляващите органи междувременно желаят да зададат други насоки, които са в съответствие с законодателната рамка, то това е позволено. Имаме ви група на високо равнище, която също ще обсъди въпроса за финансовите инструменти. Разбира се, най-важното е крайният бенефициент да премине през по-лека процедура и да сме сигурни, че средствата са разходвани по най-добрия начин. Трябва да се уверим, че и МСП има достъп до финансиране. Извинявам се, че говорих толкова дълго, но имаше доста интересни въпроси. So, maybe... Благодаря, господин Роуз. Аз ще бъда много кратък, предвид на напредналото време. Първо беше споменато от Речел за одита. Действително има изоставане от предишния аудиторски период. Държавите членки са доста изнервени за прилагането на правилата, така че е насърчително да разберем, че насоките са именно това – насоки, тъй като имаше доста документи от аудитори в Обединеното кралство, които се позоваваха на насоките. Това е много полезно да го чуем. Надяваме се това да остане така и в бъдеще. бъдеще. Когато се поставят тези въпроси от комисията в бъдеще, това също ще е много полезно. Относно вземането на решения по търговски въпроси. вземането на търговски е, решения изисква максимално ангажиране на частния сектор и това трябва да бъде подхода. Това е. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Никос. Благодаря за поставените въпроси. Аз не споменах а, а, за процеса ако ми позволите да кажа как действа всичко на практика. Първо, сумата се, на заема се изчислява преди вземането на решения. 10% собствени вноски ще се включат автоматично. Така, първо тези 10% е проекта. Ако проектът е устойчив и изпълним, тогава ще бъде отпуснат кредит и ако има някакъв недостиг, тогава идва total... се включва бренд. Не бива да се надвишава никога 100% от инвестицията. По време на продължителни разговори с комисията по време на аудиторския процес се договорихме, че това е така. За щастие нямаме проблем с този въпрос. Той е изчистен, което означава, че можем да продължим по тази схема. Относно държавните помощи, ние използваме de minimis, Отчитаме всички подробности, за да не надвишим условията поставени за държавните помощи. Сега няколко думи за паркирането на средствата в финансови посредници. В Унгария ние предоставяме средства на институциите само ако те ги използват и ги отпускат на малките и средни предприятия. При тази схема не е възможно средствата да остават без да се използват в системата. Ние можем да продължим с тези комбинирани продукти. Радваме се да чуем че това се предвижда, но имаме някои съмнения как може да стане на практика. През предходния период ние използвахме схемата за рефинансиране. Сега, запознавайки се с регламентите и насоките, изглежда, че трябва да внесем някои изменения. Също в методологията за разходите и таксите и също да се има предвид и въпроса за държавните, за обществените поръчки. Но се радвам, че ще можем да продължим по същата е, система за следващия период. Благодаря ви. Благодаря ви за отличните е, изказвания, за дадените отговори. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Решенията на координаторите бяха одобрени в началото на днешното заседание. Има ли точка разни? Да. Господин бан Нистелрой. Искам да помоля госпожа Малетич да каже няколко думи за нашия устен въпрос. Благодаря. Устният въпрос е за ускоряване на прилагането на кохезионната политика – тъй като в момента се намираме в края на 2015 година и в 2017 или 2018 ще приключи работата, когато се одобрят и оперативните програми за страните. Ето защо, защо читаме, че трябва да обсъдим с комисията какъв механизъм може да се приложи, за да се ускори прилагането и да се избегне неизпълнение. В края на 2015 година комисията сигурно разполага с някои прогнози за неизпълнението, което се очаква в края на 2015 и е добре да разберем от опита през този период какви са били основните пречки, защо се е стигнало до тук, какво може да се направи за периода като цяло 2014 и 2020, за да не допуснем в края на 2017 и 2018 да има такова натрупване. Благодаря ви. Идеята е да се обсъди този устен въпрос от името на Комисията за регионално развитие, нали така? Да. Добре, тогава ще следваме обичайната процедура. Благодаря ви. Следващото ни заседание е през януари. Искам да ви пожелая успешно приключване на годината, също приятно прекарване на вакансиите. Благодаря ви. Благодаря и на преводачите. Благодаря за вашата помощ. С това обявявам заседанието за закрито.